и бих искал парламента да изкаже своята солидарност към хората, които живеят с стигмата на спин. Това също не беше процедурен въпрос, но имате право, така е. Така, докладът Грапини. Митнически кодекс на Съюза по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух. Госпожа Графини, Грапини моли за думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-напред